че ще подпиша заедно с председателя на съвета пет акта, които са одобрени в рамките на обичайната законодателна процедура по 78 член за, правилника за работа на парламента. Те ще бъдат публикувани в